Good morning, colleagues. Uh, can... Добър ден, колеги. Може да започнем? Заповядайте по местата си. Just missing five meters for Gunnar. Welcome. So let... Добре дошли. Откривам заседанието на ЕКОН. Два доклада трябва да разгледаме, след това има гласуване и още един доклад. Съобщение на председателя съвсем кратко. Приемане на дневния ред. Приема се. Няма съобщение на председателя. Няма и какво да докладвам по междуинституционалните преговори. Миналата седмица се видяхме, от тогава нищо ново. Четвърта точка. Годишният доклад е, на Европейската Централна банка за 2016 година. Това е доклад по собствена инициатива, по техния доклад, който ни се предоставя. Дава ни се възможност да изразим е, становището си по економическото и парично развитие, както и отговора на финансовата криза от страна на ЕЦБ. Това е една възможност да упражним демократичен контрол над банката. Колегата Фернандес е докладчик, след това докладчиците в сянка, за докладчика 5 минути, след това 3 минути за докладчите в сянка и 2 за спонтанни изказвания. Давам думата на колегата Фернандес. Президенте. Благодаря, председателю, колеги. Днес ще ви представя годишен доклад, извинете, доклад за оценка на годишния доклад на Европейската Централна банка. Посланието е съвсем ясно. Няма как да правим стъпки назад, що се отнася до паричната политика. ЦБ предприем мерки миналата година, но все още не отговаря на целите, които са заложени, т.е. инфлацията е около 2%. Инфлацията е 0,2% миналата година, 4 години вече те са много далеч от целта. Тази година прогнозите са, че 1,5 ще бъде а инфлацията тази 1,3 до година, 1,6 по до година. Тоест, 7 години ще се съберат, преди да се стигне целта 2%. ЕЦБ, разбира се, се опитва да избегне дефлация, но така или иначе не стига до целите си за инфлацията. Економиката се развива благодарение на паричната политика и тенденциите на цените на енергията. Имаше растеж и може да възникне проблем с, бързо смя... с бърза смяна на политиката както и нулевия процент фискална политика. БВП се повишава, но имаме голяма пропуст при производството. очаква се 1,2% да бъде сега, а да бъде отрицателна през следващите години. В еврозоната може да има неинфлационен растеж, за да има приемлив БВП, без да има натиск върху цените. Искаме инфлацията да е близо до 2%. Но това може да означава в краткосрочен план да се действа. Имахме една а, програма за закупуване на активи, както и програма за закупуване в, изкупуване извинете, в корпоративния сектор, с нови кредити. Що се отнася до проектите, нещата изглеждат добре, но искаме много по-голяма прозрачност за програмата за изкупуване в корпоративния сектор. Искаме и критериите да бъдат изпълнени, за да няма изкривяване на пазара между големите и малките дружества. Трябва също да се спазва споразумението от Париж. Искаме също така по-голяма прозрачност, що се отнася до ликвидността а, и за изкупуване на, общ, на дълга в Гърция. Имаше и проблеми от друг характер. Ако има нарастване от 3-5%, следващата година ще има по-нисък растеж. Така че е, паричната политика трябва да е много по-амбициозна. Предизвикателствата са ниската инфлация, а, е, извинете, ниските лихвени проценти, но пък така намалява и процента на необслужваните кредити. Имаме нужда от европейско решение. Искаме ЕЦБ да продължава с положителната парична политика, както и да има увеличение, извинете, намаляване на разликите при заплащането. Нужно е също и завършване на банковия съюз и схемата за гаранция на депозитите и фискалния резерв. Имаме нужда от безрискови активи, трябва да спазваме записаното в доклада Монти. Нужна е промяна, тя може да дойде по законодателен път, без промяна в учредителните договори и това трябва да бъде обсъдено. Правната служба на парламента по искане на Комисията по бюджетен контрол излезе със сходно становище, което е много близко до моето. Говорим също за виртуалните валути в моя доклад, говорим за Брексит и как той ще окаже въздействие върху финансовата система, след това управлението на ЕЦБ. Този доклад може да послужи като основа за по-нататъчни дискусии. Много ми се иска да говорим открито с колегите, така че през едните месеци да приемем доклада и да подобрим паричната политика и надзора на паричната политика тъй като това вълнува гражданите. Благодаря. И аз благодаря за доклада за НП. Виждам, че колегата Балц ще вземе думата вместо колегата докладчик Сянка. Да, колегата Морешан не можа а, да дойде днес, но от негово име бих искал да благодаря на докладчика Фернандес за извършената работа до момента. Проект от докладът всъщност е една добра основа за по-нататъчни разговори между докладчика и докладчиците в сянка. Господин Морешан вижда три приоритета, които са основни за този доклад и те могат да бъдат доразвити. Първо, основната цел на ЕЦБ е дефинирана в учредителните договори. На второ място, независимостта на ЕЦБ и на трето място реформата в контекста на паричната политика на ЕЦБ. Така, първо, основната цел на паричната политика на ЕЦБ е да поддържа стабилността на цените, има инфлационна цел под, но близо до 2%. Това е записано в проекто доклада. ЕЦБ е независима институция независимостта на Европейската Централна банка, всъщност цели е, ценова стабилност. Приветстваме паричния диалог, който гарантира отчетността на паричната политика на ЕЦБ към Европейския парламент и обществеността. На трето място, гуверньора на ЕЦБ Драги много често подчертава, колко са важни структурните реформи в еврозоната. Той многократно говори за единната политика в сферата на, на еврото, но казва, че тя не е достатъчна сама по себе. Са нужни са фискални политики, производителност, както и реформи на ниво държави членки. Нужни са подходящи условия за по-добра бизнес среда, насърчаване на инвестициите, създаване на работни места и на разсърчаване на растежа. Те са необходими за възстановяването на нашата економика. Подобно на работата ни миналата година, по доклада на банката за 15-та година, трябва да работим а, по същия начин и да говорим по въпроси, които са в компетентностите на банката, а не извън нея банковия съюз. За него има годишен доклад и преди няколко години създадохме процедура за изписане на доклад по тази тема. И там трябва вече ясно и точно от страна на парламента да говорим за дейността на ЕЦБ за 2016 година в тази сфера. Това са приоритетите за доклада. Господин Морешан очаква по-задълбочени преговори при заседанието на докладчиците в Сянка и благодаря на докладчика за работата отново. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Висококачествен заместник бе. Екаре, господин Лунес, докладчик Сянка, доколкото разбирам, господин Луке ще говори от името на докладчика в Сянка. Всъщност ще говоря от свое име. Berichterstatter für seinen Искам да благодаря на докладчика за доклада. Това е просто една отправна точка за дебати. Това е становище на социалистите и демократите просто, и това е разбираемо. Но от страна на ЕКАРЕ има други идеи. Съгласен съм с два момента. Много се радвам, че Обемът на програмата за изкупуване в корпоративния сектор ще бъде публикуван заедно с критериите. Ще подкрепим по-голяма прозрачност. Добре е също така, че докладът говори за ликвидността. Има и други моменти, които не са свързани с ЕЦВ, например фискални мерки, които върват свръх за, срещу, за борба с излишъците в публичните финанси. Това няма нищо общо с ЕЦБ и мандата на банката. Когато говорим за излишъци, винаги си мислим за Германия. Но и ние имаме дефицит на търговския баланс за еврозоната. Така че фискалните мерки трябва да бъдат намалени, за да се преодолее този дефицит. Мандатът на ЕЦБ и договорите не включват подкрепа от страна на ЕЦБ за климатичната политика, извън мандата на банката. Същото се отнася и до така наречените безопасни европейски активи, евробонове или облигации. Това пак не е свързано с ЕЦБ. Те нямат мандат да подкрепят Гърция също така. Техният мандат е стабилност на цените, а не подкрепа за Гърция. Подкрепа на банки, които излизат от Обединеното кралство, също не е в мандата на ЕЦБ, защото Обединеното кралство не е било никога в еврозоната, така ти какво общо има ЕЦБ с Брексит и каквото и да било последствие от него. Говори се за собствени приходоисточници на Европейския съюз, а не държавите членки. Това е върви срещу учредителните договори. Ослабване на валутната политика, изкупуване на държавни облигации и дялово участие не отговаря на мандата Така че това би могло да се смята за държавно финансиране, което е неправомерно. Тук не се споменават и стрес-тестовете. Не се говори за италианските и испански банки, които преминаха стрес-тестове, а е важно за надзорната функция на ЕЦБ. Не се говори за облегчаването, количественото облегчаване това количествено облегчаване не стига и до съда. Отиде направо в Федералния конституционен съд, а сега стигна до Европейския съд. Това е сблъсък също с доклада. Економическия растеж, се казва тук, не може да се постигне без фискална политика. Но имайки предвид, че това не е част от мандата на ЕЦБ, това номинално предложение е неприемливо и смятам, че казах достатъчно. Благодаря. Благодаря. А от Алде, от името на Алде, господин Тремоза, заповядайте. Три минути. Благодаря, председателю. Докладчикът като сянка. Господин Торвалдс не е тук. Аз ще говоря от негово име. Благодаря ви, господин Фернандес, за проекто доклада, казва колегата Торвалдс. Той казва, че това е един изчерпателен деклад, който ще даде възможност за отлична дискусия между докладците в сянка. Най-общо колегата има положително становище за доклада. Иска да подчертая обаче, че един доклад е един сбит доклад, е... а тук има 39 параграфа, т.е. излиза се с дълъг доклад, богата литература. Колегата предпочита да се говори за валутна политика, да не се говори по други теми. Това искаше да каже той. Той също така смята, че ЕЦБ работи добре, но колегата казва, че не бива да се забравя, че голяма част от действията, които се предприемат, няма да сработят без допълнителни действия на национално ниво. Нужни са структурни реформи. Те не могат да разчитат само на валутна политика държавите членки, за да разрешат своите основни структурни проблеми. Мисля, че голямата част от моята група споделя това становище. Това не бива да пропусна да кажа. И накрая, още нещо. Седми и осми параграф от вашия доклад, където говорите е, за така наречените хеликоптерови средства. Не са много добре за нас, според нас, Говорим за растеж, номинален на БВП и ще бъде трудно много членовете на нашата група да го приемат. Един съвет. Последните години доклада на, докладите на ЕЦБ винаги са били подкрепени с около 80% от пленарната зала, от депутатите в пленарната зала. Това не е обвързващ доклад, но това е значителен доклад. И ако парламента постигне голямо мнозинство, както е постигал в миналото, това ще бъде чудесно, защото така има по-голяма възможност за разширяване на прозрачността. През 2012 година публикувахме балансовите сметки по някои от приложенията. След това 45 члена от нас подписаха един едно искане, а, с което се оповести и друга информация за програмата за закупуване в корпоративния сектор и така нататък. Така че според моята група е добре да има широко мнозинство в подкрепа на този доклад, отколкото да има пирова победа. Тя ще бъде само идеологическа. Това ще бъде обаче загуба за парламента и може да отслаби позицията на ЕЦБ от парламента. Благодаря. Благодаря за това, че представихте позицията на вашата група. Сега имаме време и за изказване от името на Обединената левица. Господин Пападимолис отсъства. Замества го негов колега. Благодаря, господин председател. Аз се изказвам от името на нашия докладчик в Сянка. Той не може да присъства. Ще изчита неговите коментари. През последните няколко години Европейския съюз е изправен пред сериозни проблеми във връзка с економическата и паричната политика. За съжаление, мерките предприяти от ЕЦБ не са достатъчни за да се решат тези проблеми. И ето защо ние би трябвало да разгледаме различните роли, които ЕЦБ играе в момента. Експозицията на банковата система към различни проблеми, свързани с ликвидността, е нещо, с което трябва да се справим. ЕЦБ не успява да допринесе за развитието в Европейския съюз, за по-ускореното развитие, ние трябва да се вземем с този проблем. Има някои мерки, които са подходящи за някои економики, като количественото облегчение, но те не бяха направени както трябва и не бяха приложени на време. Не може да се пренебрегне факта, че много от политиките на ЕЦБ доведоха и до увеличаване на цените. Някои политики на ЕЦБ засегнаха негативно пенсионните фондове. Поради тези мерки пострадаха най-бедните слонове, слоеве от населението. И това трябва да се обсъди. Много от политиките на ЕЦБ отслабиха еврото. Трябва да се обсъди не само микса от политики на банката, но и цялостната структура на банката и на Европейския съюз. Това е много важно, за да има отчетност от страна на банката. Много често в ЕЦБ решенията се взимат при закрити врата, няма достатъчно прозрачност. Европа има нужда от Централна банка, която публикува своите решения. Смятаме освен това, че би трябвало да има рамка за защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения в рамките на ЕЦБ. Много НПО и други организации обвиняват ЕЦБ в това, че има структурни дефицити и тя не прави достатъчно за решаването точно на тези проблеми. ЕЦБ има нужда от реформи с краткосрочен характер. Освен това, Благодарение на тези реформи може Европейския съюз да се върне по пътя на доброто и положително развитие. От името на господин Пападимулис искам да благодаря на господин Фернандес и се надявам, и това го казвам и от своя име, че можем да имаме положителни дебати по този дебат. Благодаря. На следващо място от името на Зелените истински докладчик Сянка Моли Скот. Благодаря, извинявам се, че ви разочаровам. Изказвам се от своя име и аз искам да благодаря на докладчика. Мисля, че Хонас е положил много усилия и неговия доклад е много добър. Споменават се много важни въпроси, свързани с ЕЦБ. Радваме се, че се казва нещо конкретно в параграф 8, именно да се допълни целта за стабилност на цените с а, цели, свързани с растежа на БВП. Освен това, приветстваме и унази точка, в която се говори за подкрепа за домокинствата чрез безсрочни заеми с нулев купон. Смятаме, че трябва да се премине към по-устойчива дейност. Докладчика справо казва, че програмата за закупуване на активи на банката стимулира наистина европейската економика, но трябва да сме много предпазливи относно е, изваждането от употреба на една такава програма. Освен това, трябва да внимаваме с въздействието върху пазарите. Е, естествено, всички програми, които се прилагат, трябва да бъдат е, защитени от корисни интереси. Ние изпратихме едно писмо по инициатива на колегата Рамон. Приветстваме програмата за закупуване на облигации в корпоративния сектор, но смятаме, че трябва да има малко по-голямо оповестяване. Освен това е необходимо да се установят точните критерии, по силата на които компаниите да участват в тази програма. Тези критерии трябва да бъдат обвързани и с изпълнение на климатичните цели. Не, не може, например, да се е, позволява е, да е, има участие от страна на компании, които се занимават с изкопаеми горива. Тук трябва да спомена Репсол. Резолюцията по отношение на Банко Популар и някои текстове свързани с е, е, някои венециански банки е, са красноречиви. Е, имаме конкретна позиция и във връзка с моралния риск, който може да доведе до финансова нестабилност. И накрая по отношение на бъдещата независимост на Великобритания. Радвам се, че се споменава тази точка. Е, трябва да се спомене въздействието върху данъчните приходи на Великобритания е, от е, излизането. В някои категории европейско финансиране банката играе доминантна роля и трябва това да се обсъди много внимателно в контекста на Брексит. Благодаря Марко Вали от името на СПД. Благодаря, благодаря на докладчика за неговия доклад. По някои от въпросите, разбира се, съм съгласен. има стъпка напред сравнение с, сравнение с по-стари доклади, но според мен е срамота, ако не се напише съвсем ясно и решително това, което всъщност представлява еврозоната днес и последствията от политиката на Европейската централна банка. Една централна банка, което днес не може да удовлетвори различните необходимости на отделните държави членки, които приемат еврото. Те имат нужда от различна инфлация, различни лихви, така че върви една политика, която върви срещу държавите членки. Тази политика трябва да бъде осмислена добре. Изобщо трябва да се мисли върху паричния съюз. А, особено дисбалансите по текущите сметки. И оттам, като се тръгне, ще видим на къде искаме да тръгнем дали да продължаваме с това евро или след като преодолеем това, където имаме една обща политика, не само за еврото, една политика, която води за растеж, да когато вървим нагоре, нещата изглеждат по един и същи начин. Когато обаче тенденцията е надолу, излизат проблемите на еврото и ако не решим този проблем, какво ще направим? От известна гледна точка трябва, според мен, повече да говорим за тези дисбаланси. Ако не го направим, последствията ще бъдат изключително тежки и ще изгубим една отлична възможност, защото ще сме говорили по част от въпросите, а не по основния проблем, в, в, в основата. Трябва да говорим за, за това, че една парична политика не може да отговори на 19 потребности, на 19 държави членки, на 19 вида инфлация, на 19 вида лихвени проценти, които са необходими. Това е основният проблем. За банковия съюз също има основни моменти. Има един доклад отделен, да, по него, по този банков съюз. И там ще кажем какво мислим по някои от елементите на дисбалансите, които се крият вътре. Сега няма да ги споменавам, после на следващите заседания докладците в Сянка ще говоря по темата. Също е важно да се каже, че паричната политика днес, тъй като е прекалена, се откъсва от реалната економика. Погледнете безработицата, погледнете хората, които работят, а не им стигат парите. Нивата са много по-високи, отколкото ни дава Евростат, особено в периферните държави. И тогава се питаме, тази парична политика стига ли до реалната действителност или банката си живее в някакъв балон. Тази ликвидност, която пътува по банките, не стига до реалността, до действителността. Равенството се увеличава. Тези валутни политика ефикасни ли са или са нещо като дрога, която се дава безразсъдно? С докладчика ще говорим по тези въпроса. Важно е обаче навътре да се навлезе в проблема, чисто политически, ако щете. Нещата изглеждат стабилни днес, но економическият цикъл ще тръгне надолу, знаете цикличността, и тогава ще срещнем огромни проблеми. Ние трябва да запишем нещата такива, каквито са. Thank you very much. Благодаря. И последният докладчик сянка, господин Анеманс от Европа на нациите и свободите. Три минути. И аз се изказвам от своя име. Колеги, това становище или доклад е много далече от действителността. Казва се, че трябва да се публикуват все повече и повече облигации, ако може това да става всеки месец. Има много неща, които нямат нищо общо с мандата на ЕЦБ. Между другото, това беше потвърдено и от Конституционния съд на Германия. Отива се твърде далеч с тези текстове за изискванията за финансиране по отношение на паричната политика. Тук се навлиза в прерогативите на националните банки. Онова, което се предлага тук, няма нищо общо с паричната политика. Това е економическа политика, която излиза извън всякакви рамки и навлиза в правомощията на държавите членки, точно както каза и Германския конституционен съд. По отношение на програмата за изкупуване на активи, трябва да кажем, че в много отношения това, което се предприе, излезе извън рамките на мандата на ЕЦБ. Бяха нарушени всички съществуващи правила. Отново казвам, навлезе се в правомощията на държавите членки. Имаше споразумение с Франция и Италия да се даде економическа помощ на Гърция – не може да има обаче държавно финансиране. ЕЦБ би трябвало да следва правилата до последната запетайка. Европейския парламент, между другото, е единствената институция, която може да държи ЕЦБ отговорна. И ето защо ние трябва да предприемем мерки, за да се върне ЕЦБ към първоначалния си мандат. В този доклад обаче се казва точно обратното и ние не можем да го подкрепим. Ето защо би трябвало малко да се осъзнаем и да е, си спомним каква точно е действителността. ЕЦБ май изкопа собствения си гроб с действията, които предприе. Thank you very much. Благодаря. Нямаме време за допълнителни изказвания, няма и желаящи. Ще дам думата на Хонас за две минути, в случай, че желая да се изкаже. Благодаря. Бих искал да благодаря на колегите за коментарите на този етап от дебатите. Ще изчакам с нетърпение измененията. Възоснова на тях ще преговаряме. Искам да взема повод по отношение на, на да взема повод отказаното от Рамон. Надявам се, че е, ще можем в крайна сметка да имаме е, доклад, който да се е, радва на подкрепата на всички. Господин Жамбон иска думата. И след това ще приключим. Благодаря. Хонас свърши отлична работа. Същото въжи и за другите колеги, които работят по този доклад. Искам да кажа няколко думи. На първо място Европейската система за гаранции на вложенията. Тази е, система е, е подкрепена от ЕЦБ Искам да попитам обаче какво да кажем за сроковете, за пътната карта относно тази система за гарантиране на депозитите. Мисля, че Европейския парламент трябва да се опита да излезе от здънената улица. Тази е, система за гарантиране на вложенията е изключително важна, за да има истински банков съюз. Нека да си го кажем. Не можем да казваме, че сме истински европейци, е, но сме против е, спешната ликвидна помощ или пък е, еврооблигациите. Трябва да се работи за истинското лансиране на тази система ЕДИС, защото иначе пазарите много ще пострадат. И на следващо място ще кажа нещо, което би трябвало да повдигне много въпроси. Е, всички са много ентусиазирани относно банковия съюз. Само, че европеизацията на банковата система върви назад. Трилиони евро бяха загубени. Изчезват германски, испански, британски банки. Ние де-факто ренационализираме банковата политика и ЕЦБ трябва да се запита защо това е така. Благодаря на всички за изказването. Приключваме дебатите по тази точка. Крайен срок за внасяне на измененията 13 септември. Разглеждане на измененията 19 октомври, гласуване в нашата комисия 20 или 21 ноември. Още не знам кога ще обсъдим доклада в пленарна зала. Благодаря за интересната размяна на мнения. Не мога да я нареча консенсусна, но беше много интересно. Точка 5. Това е нашето становище към един доклад на Либе, който се казва взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация много важна област. Е, Съюза вече е предприел много мерки, приел е, е редица закони. Знаем, че е много важно да има обезпечаване и конфискация на имущество, придобито чрез престъпна дейност. Нашия докладчик е в Лувио Мартушело и можем да му дадем цели 7 минути. Заповядайте. Grazie, grazie Presidente. Sì, ha ragione, veramente. Да, благодаря. Много е важна темата, която ще обсъждаме. Основна тема, за да може да направим така, че онези, които престъпват закона, да си платят. С тази разпоредба всъщност ние искаме да избегнем случая, при който не се плаща извършилите престъпление. Представям ви доклада по тази важна тема. Аз съм докладчик. Тематичната област, по която ще работим, е много интересна и много релевантна. Искаме всички облаги, които идват незаконни приходи да бъдат иззети. Конфискацията е най-добрият начин за намаляване на способността на престъпниците да се върнат, да се върнат обратно на краката си, да стъпят на краката си, ако са излезли, ако са били в затвора, т.е. да им отнемем горивито, ако мога така да се израза, т.е. парите. Нужно е да има цялостна пълна разпоредба, за да може да има запазване правата на гражданите и борба срещу организираната престъпност. Европол в едно свое проучване, цитирано в документа на Европейската комисия, показва как незаконните пазари генерират 110 милиарда евро. Всички те или голямата част от тях, 98%, са в ръцете на организирана престъпност или престъп, престъпници. И тези средства отново биват реинвестирани в престъпление. Ето тук е и нашата роля. Ролята ни е да работим ефективно и ефикасно, за да подобрим структурата, която да може да конфискува тези облаги или придобивки. Нужен е ефикасен режим за отнемане на средствата, това е стратегическия приоритет на европейско ниво. Както казва Европейската комисия, нужна е реципрочност на съдебните присъди или съдебните решения. Това е много важно. Ако погледнем как стоят нещата сега, що се отнася до законодателство, инструментите за реципрочно признаване и мерките за хармонизация с рамковата директива на Европейския парламент и съвета, трябва да кажем, че идеята е да има по-широко поле на действие, да се преодолеят границите, които могат да, да свият нашата ефективност и ефикасност. На европейско ниво справедливостта трябва да почива върху засиленото сътрудничество в административното и наказателно право. Идим реципрочност. Трябва да стигнем до една система, която да признава решенията, които са прияти от системите на другите държави членки, като валидни, без да има нужда от допълнителни формалности по тяхното изпълнение. Както е записано в текста, който представих, едно сътрудничество от трансграничен характер е задължително между наказателните съдилища, както и националните органи, които са компетентни по такива дела. Изключително важно е това, за да има стабилност на финансовата система на Съюза, както разбира се и за вярата на гражданите. Първоначалното предложение всъщност цели да засили нормативната рамка, да има реципрочно признаване и изпълнение на различните заповеди за обезпечение и конфискация. Нужно е това да бъде и по решение от административен характер и наказателно-правни такива. Регламентът трябва да се прилага така, щото всички заповеди за конфискация, които са излезли или от съд, или от административен орган, да бъдат признати и изпълнени. Също така имаме конфискация при наказателно производство, при административно производство. 50% от сумата, която се получава след конфискацията, трябва да бъде прехвърлена от държавата, където това се изпълнява, към държавата, която е издала заповедта. Средствата, които се получават при конфискацията, когато е над 10 000 евро. Държавата, която се занимава с въпроса, може да получи някаква компенсация за дейността, която е извършила. Често това е свързано с обгрижване на определени имоти или някакви други е, мерки по управление на имоти, които са били конфискувани и така нататък. Трансграничното сътрудничество е важно, особено в наказателен план не бива средствата, които са конфискувани, да остават в държавата, където те са конфискувани, да отидат при държавата, която е издала заповедта. Нужно е също компенсиране, което споменах малко по-рано. И накрая. Европейската комисия също го споменава. Настоящата система не функционира, за съжаление, и придобивките и облагите, които идват от дрога в различните държави членки, не могат да бъдат конфискувани, защото няма сътрудничество от трансграничен характер на ниво съд... съдилища. За съжаление, знаем, че трафика на дрога е един инструмент, който всички криминални организации използват, за да финансират собствената си дейност от различен характер. Очевидно е, разбира се, че очаквам вашите идеи, колеги. Заедно ще работим по този файл. Thank you very much. Uh, shadow for... Благодаря. Господин Иван е докладчик от името на социалистите. 4 минути felicitări domnului raportor pentru munca depusă. Искам да благодаря на докладчика за този доклад. Ние подкрепяме доклада напълно. Съгласни сме, че е много важно виновните да бъдат изправени пред съда. Много е важно, освен това, загубите да бъдат възстановени и съответно облагите или имуществото придобито а, чрез престъпна дейност трябва да бъде конфискувано. Би следвало да се стремим да неутрализираме всички приходоисточници за престъпниците – Приветстваме факта, че сега се говори за манипулиране на пазара, за данъчни измами, неплащане на данъци, манипулиране на финансовите индекси на пазара, имам предвид, както и индексите, които се използват за измерване на постиженията на финансовите фондове. В член 3 е, ще е трудно да уточним максималния а, е, срок, в който а, е, може, в рамките на който може да има присъда лишаване от свобода. По този въпрос трябва да се говори допълнително. Някои трети страни гарантират анонимността на корумпираните лица, които изпращат пари в тях – ето защо Европейската комисия би трябвало да говори малко повече с тези страни по този проблем и да работи за намаляване на обемите на средствата, които се изпращат в тези държави. Защото, отново казвам, някои трети страни гарантират анонимността на подобни лица. Трябва да използваме всички дипломатически средства в тази връзка. Ще говоря по тези въпроси допълнително с докладчиците в сянка. Госпожа Вирин Коталде. Благодаря, уважаеми колеги. Искам да благодаря на господин Маточела за проекта доклада. Изложени са четири различни становища виж... Е, възможности, от които е, вариант 4b е предпочитан от докладчика, включващ е, и а, е, административните измами и злопотребите. А, е, а, е, трябва обаче да гарантираме съвместимост на тази система с вече съществуващите такива системи в държавите членки. Приветствам инициативата да се разшири списъка по член 3. Това не означава, че съм съгласна с всички предложения на докладчика, но смятам, че всички варианти могат да бъдат обсъдени. Говори се и за евентуално включване на финансовите пазари и злопотребите на финансовите пазари. Искам да попитам докладчика, защо се обръща специално внимание точно на тази област. Какъв конкретен въпрос искате да повдигнете? И е, смятате ли, че той не е покрит от съществуващото право, от действащото право за конфискираната, конфискованата собственост? се отклонявате. Искате 50% на разделяне а, на стоиността между държавата издала заповедта и държавата, която я осъществява. А, искам обаче повече информация. Защо 50 на 50? И има ли други възможности? Благодаря за доклада. Очаквам да обсъждам, обс... участвам дискусията. Благодаря. От има ли някой? Никой не е тук. За групата на зелените е въжали. Имате 4 минути. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на докладчика, господин Матачело, за този проект. Напълно подкрепяме идеята да има регламент по този важен въпрос, а именно взаимното признаване на заповедите за обезпечаване и конфискация. В миналото твърде много активи просто изчезнаха заради това, че не съществуваше процедура или по-скоро тази, която съществуваше в контекста на рамковото решение на съвета, не функционираше достатъчно добре. За това сме съгласни, че трябва да се предприемат мерки. Съгласни сме също заповедите, проистичащи от е, решенията на съдилищата, работещи в наказателно-правната област, да е, се прилагат е, задължително и също времено да се вземат предвид и признават и административните заповеди за обезпечаване и конфискация. Благодаря от ПНС няма докладчик в сянка. Добре, някой друг от колегите иска да се изкаже? Не, в такъв случай се връщаме към, оратор, към автора на доклада за заключителни думи. Искам да цвите в сянката. благодаря. Благодаря на изказалите се, защото това, което предоставяхте като идеи, ще обогати това предложение. Работата пред нас ще бъде интересна. Ще повишим качеството на текста, така че той да постигне целта. А тя е реална конфискация на облагите и придобивките на онези, които извършват престъпления. И да не им дадем възможност да получат това, което нареках гориво за движение напред и извършване нови престъпления. Говоря за субсидиарност в доклада и това е много важен въпрос. Е, взаимното признаване или реципрочното признаване, може да се говори по процентите, може да се говори по списъка престъпления и правонарушения. Има голямо предизвикателство пред нас, всички го виждаме. Трябва да подготвим един текст, в който конфискацията да работи ефективно и ефикасно и това да бъде възпиращ текст при извършването на престъпления. С нетърпение чакам да започна да работя с колегите. Благодаря ви за този първи обмен на становища. Thank you very much, Благодаря много на докладчика. С това приключваме дебат по темата. Крайни срок за подаване на изменения 12 е септември. Е, те ще бъдат разгледани на 9 или 10 октомври. В ЕКОН ще се гласува на 6 ноември. Това е становище. Е, основният доклад е, е в ЛИВЕ. Благодаря за участието. Правим почивка 15 минути и в 4 е, без 15 ще пристъпим към гласуване. And uh, he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 Уважаеми колеги, нека да преминем към гласуването. Нека първо да направим електронна проверка. Сложете картите си в машините, за да видим дали всичко One colleague to vote. But okay. Okay. Всички ли са гласували? Не всички. Нека да приключим. Сега проекто становище, изготвено от Моли Скот Кейто за подаващите сигнали. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 73 за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте. Vote. APP discussing. Okay. Can I close the vote? Мога ли да закрия гласуването? Край на гласуването. Приема се. Изменение 35 за. Против. Въздържали се. Социалистите. Нека да направим електронна проверка. Струва ми се, че се приема, но не съм сигурен. 35. Електронна проверка. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение F. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 39 за. Против. Е, електронна проверка, моля гласувайте. Vote is closed. Is adopted. Край на гласуването. Приема се компромис Г. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 47 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис хаш за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 58 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис и за. Компромис и за. Против. Въздържали се. Приема се. И изменение 59 за против. Електронна проверка, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис Джей за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис К. Добре, електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. Това беше по J, след това К. За, против, въздържали се. Приема се компромис Л. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 67 за, против, въздържали се. Приема се. 79 за, против, електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 80 за, против, въздържали се. Приема се 81 за, против, въздържали се.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 Приема се. Изменение 9 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис С за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 12 за. Против. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 15 за. Изменение 15 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка по 15 изменение. Край на гласуването. Приема се компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Целият текст. Измененията по именно Моля, гласувайте. Край на гласуването. 36 гласа за. Няма гласове против. 13 въздържали се. Докладът се приема. Поздравление на докладчика. Преминаваме към остатъка от предходното гласуване, а именно втората част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 Приема се. Компромис С за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Д за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Е за. Против. Въздържали се. Приема се. И изменение 37 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис F за. Против. Въздържали се. Приема се компромис Г за против въздържали се. Приема се изменение 53 за против въздържали се. Електронна проверка, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 54 за против въздържали се. Приема се 55 за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 Край на гласуването 37 гласа за, 9 гласа против, 4 въздържали се. Поздравления за докладчика. Заповядайте. Искам само да изразя своето безпокойство. Изненадвам се, че доклада на Маркос е получил толкова силна подкрепа той по-рано не беше толкова склонен на компромиси. Както знаете, нещата се развиха положително през последните няколко дена. Бяха договорени нови компромисни изменения, за това има подкреп. Това е положително развитие. И, вчер... и миналата седмица щях да получа мнозинство. Дори имам доказателства, но няма да ви кажа какви. Преминаваме към следващия доклад, следващата точка от дневния ред. Доклада на Мариса Матиас за продоляване на неравенствата като начин за насърчаване на създаването на заетост и на економическия растеж становища към комисията по заетост. Моля ви, не водете разговори в залата. Докладът е на комисията по заетост. Работим по становище на етап обсъждане на измененията. Давам думата на докладчика Мариса Матияш. Obrigada, obrigada, Roberto. Uh, bem, uh, queria começar por agradecer, antes de mais, as emendas uh, que foram apresentadas pelos diferentes. Бих искала на колегите, които подадоха изменения. Тук става дума за становище по въпроса за неравенствата доста широка е тази тема. Не става дума само за економически въпроси, става дума за въпроси, които се анализират и от а, социологическите науки. Има много различни аспекти, но нашите коментари трябва да се свият до нашите компетенции. И се опитах да направя така, че текстът да се занимае с компетенциите на нашата комисия. Изпратих на колегите предложените компромисни изменения и намерението ми е да включа немалко нови абзаци по теми, които по-рано нямаше как да се включат, тъй като текстът беше по-ограничен. Тези текстове бяха резултат на изменения, подадени от колегите. Накратко. Ще представя основните теми, които се засягат в тези точки. Имайте предвид, че са направени много предложения за изменения, които не са покрити от компромисните изменения, тъй като се опитвах максимално да се придържам към компетенциите на нашата парламентарна комисия. Изпратил съм нови компромисни изменения, по които очаквам вашите коментари, които предлагат включване на точки за увеличението на неравенството в Европейския съюз и въздействието върху економическата и социална структура в Европейския съюз и необходимостта от инвестиции в областта на частния сектор, за да се преодолеят тези неравенства и за да се въведат политики, които до, доведат до създаване на економически растеж и заетост. Още един абзац предлагам да се включи, в който да се говори за обучението, свързано с, с определени типове работа и по-конкретно финансови а, теми и а, обучение в цифровата област, за да няма изключване на хора от пазар на труда. Има друга област, която се занимава с... И друга тема е по-конкретно Въвеждат на по-ефективни данъчни политики, т.е. по-добро преразпределение. В текстът се говори за по-ефективна борба срещу избягването на данъци, вземайки преди включително и това избягване чрез ДДС в рамките на Европейския съюз. Правя и такова предложение за допълнителен текст. И накрая споменавам Европейското полугодие като важен инструмент за економическо управление. И там се съгласих на едно преформулиране на текста, за да включим темите като заетост, политика за създаване на економически растеж, стабилност и сближаване. Взела съм предвид коментарите от на няколко колеги и изслушах казаното от вас по новите предложения. И ви уверявам, че ам, се опитвам да работя възможно най-конструктивно, да включа всички ам, предложенията на докладчите в сянка, доколкото това е възможно. Благодаря. Благодаря от ЕНП господин Мъртучел. 4 минути. Благодаря, благодаря на докладчика за извършената работа и най-вече за това, че изпрати документи, както обеща, преди лятната вакансия. Тръгна се малко срещу позицията на НП, но работата, която трябва да извършим, е още голяма. Аргумент импортанте, perché е, il fatto много е важно, защото европейските граждани, които са безработни, трябва да получат възможност за работа, трябва да бъдат приобщени към една система. Това е необходимо в Съюза и е най-важното в нашата работа. Поради тази причина искаме да останем в рамките на тази проблематика, без да се разводняват нещата с други теми. Нашите изменения вървят в тази посока. Показваме как инвестициите ще разкрият работни места. Нужни са обаче структурни реформи, на пазара на труда. Пазара на труда трябва да стане по-гъвкав. Цената на труда в много от държавите членки е наистина възпрепятстваща. Казахме колко е важна конкуренцията. Нужни са ясни правила, които да подкрепят конкуренцията. Те ще дадат един динамичен пазар и възможност да се създадат работни места. Структурите трябва да са ефективни и ефикасна и е, в е, държавната част, в държавния сектор и в частния сектор. Ще работим добре с докладчика. Очаквам срещите на докладчиците в сянка, за да започнем да работим по тази тема. Thank you very much for your view and now for SND, Mr. Ivan. За социалистите, господин Иван. Mulțumesc, domnule președinte. Felicit și eu, la rândul meu. Благодаря. Благодаря на докладчицата за положените усилия. Подкрепяме посоката, в която върви доклада. Нарастващото неравенство в Европейския съюз е факт. Ясно е, че богатите стават все по-богати, а бедните все по-бедни. Затова има множествени причини. Усилията, които полага Европейския съюз да се бори срещу укриването на данъци, да се бори срещу данъчните убежища, незаконните а, средства. Та тази битка е много важна, тя е жизненно важна. Това е битка, която трябва да върви срещу нези, които имат най-високи доходи в Съюза, а плащат най-малките данъци. Огромни средства са укрити в данъчните убежища и в Европейския съюз и извън него. Говоря и за многонационалните фирми, които не плащат данъци, като се възползват от различни инструменти и изнасят средства от Съюза – това оказва своето въздействие върху Съюза, това биха били инвестиции, които биха разкрили работни места. Много е важно да се борим срещу всичко това, да има повече средства за националните бюджети, за европейския бюджет, за да има инвестиции в инфраструктура, здравеопазване, образование, да се намали пропаста между регионите в Съюза, да се разкрият работни места и да се борим срещу безработицата, да намалим неравенството. Много теми можем да обсъдим. Поздравявам докладчицата за усилията отново и се надявам да работим добре като докладчици в сянка по тази тема. Не виждам никой от текаре, така ли е? No one wants to... Никой ли не иска? <laughs> Uh, okay, let's not assume. <laughs> Нека да не смятаме, че нещата стоят така. За Алде, господин Тремоза. От свое име и от името на Алде. Благодаря на госпожа Матиас за извършената работа. Нашата група смята, че не са привнесени част от измененията на наши членове, които можеха да бъдат взети предвид. Част от тях трябва да бъдат включени. Имаме различни становища, разбира се, по определени теми, особено, що се отнася до най-добрия начин за намаляване на неравенството. Вие силно знаете, в моята група имаме най-много членове от северните държави, а Северната левица гледа по-различно на социална Европа. So, um, like to see, uh, if possible, if some... Трябва да видим дали част от нашите изменения създават компромиси. Тези доклади не, нямат обвързващ характер – и всъщност ползата от тях би била да се постигне консенсус между групите. Преди няколко години бяхте докладчик за ЕЦБ, работихме много добре с вас и мисля, че се занимахме точно с това и да видим как може да се постигне компромис, как може да се намери общото между отделните групи. И това има политически смисъл. На следващите ни срещи се надявам ние, Алде, да бъдем част от някои от компромисите. По някои въпроси и позицията ни е твърде далеч от вашата, но по други не. Надявам се, при следващото разглеждане на изменения, част от нашите идеи да бъдат включени, за да има мнозинство, когато се говори по темата. Благодаря. И аз ви благодаря за изказването. Филип Ламбер, заповядайте. Благодаря, господин председател. Честно казано съм разочарован. Не от доклада на госпожа Матиас. Че се занимаваме с темата едва сега, след като преди години още въпроса за неравенствата а, трябваше да стане сериозна тема. А, бяха предприяти сериозни а, изследвания от Организацията за економическо сътрудничество и развитие и от Международния валутен фонд и едва сега, колко години по-късно, на Европейския парламент в Комисията си по економически въпроси за първи път стига до едно становище към доклад на друга комисия по тази тема крайна сметка тези, които се занимават с БВП, трябва да имат е, предвид е, доклада на МВФ от е, преди няколко години, който привежда доказателства за това, че колкото по-големи са неравенствата, толкова по-малък е економическия растеж. И е, е, очевидно, че трябва да има пакет мерки за намаляване на неравенствата. И тук искам да подчертая, че не става дума само за приходи и е, за притежания. По настоящем е възможно също да има други много сериозни неравенства между различни групи в нашето общество, да кажем по отношение на продължителността на живота е, и е, е, за засегнатите групи темата е изключително важна. Е, предположението е, че всички хора са еднакви. Е, тогава трябва да се работи по справедлив начин. Да кажем, преди Първата световна война се работи по темата за неравенствата и по отношение на собствеността и по отношение на останалите показатели. А, сега трябва да си зададем въпроса, живеем ли вече в справедливо общество? Намаляването на неравенствата всъщност е сериозна част от демокрацията. Но очевидно е, че там, където има прекалено големи неравенства, не живеем в демокрация, защото демокрацията е управление а, от името на народа, от името на целия народ, а не и, и за целия народ, а не от името на и за 2-3% от хората. И много от мерките всъщност облагодетелстват малки групи хора. Господин Маточело сподели своите мисли по въпроса доста се изненадвам да чувам неща от сорта на неравенствата се оправят с по-гъвкав пазар на труда. Омръзна ми да слушам подобни неща. Този тип гъвкавости всъщност водят до по-голямо неравенство, защото неравенствата не са част от някакви си природни бедствия. Ако е имало гъвкав, въвеждане на все по-гъвкави норми на пазара на труда вече 30 години и се продължава да се увеличават неравенствата, е твърде очевидно, че всъщност не помага тази гъвкавост, да всъщност има групи хора, които, чието участие постепенно отслабва и тяхната способност да преговарят също. Господин Мартучело, вие сте италянец, нали така? Как е възможно да се намери а, а, работа на щат, да се увеличи работата на щат в Италия, която сега е само 55% на пълен щат, само с мерки и с гъвкавост на пазара. Младите в Италия, Испания и в доста други страни в Европа реално вече не могат да вярват на каквито да било обещания да им се да се създадат за тях работни места, които да са нормални, достойни и стабилни. Има някакви работни места, но те са изключително нестабилни. Във връзка с казаното от предложенията на Мариса, внимателно изслушах казаното от колегата Тремоса. Да, има някои интересни идеи в предложението на групата, групата АЛДЕ, но нека да кажа, че е крайно време, господин председател, Европейския съюз да базира политиката си на понятието справедливост, включително и по отношение на намаляване на неравенствата. Благодаря. Има колеги, които не се изказаха, но няма никой, който да има желание да се изкаже, така че давам думата на докладчика. Заповядайте. Благодаря ви. Ще отговоря на членовете на парламента, които са в залата. Ще има среща на докладчиците в, Сянка в сряда, така че там ще имаме възможност да обсъдим всички тези въпроси надълго и на широко. Искам да кажа различни въпроси и да отговоря на въпросите на колегите от социалистите, от НП, но тя ги няма, така че няма да им отговарям. Ще им кажа в сряда. Сега Рамон за измененията. Първо, не всички изменения са включени в компромисния текст. Това не означава, че не са взети предвид. Просто ще има гласуване по тях Част от тях са превърнати в параграфи, отделни параграфи. Част не са включени в компромисите, защото са с знак, който ги прави различни напълно от цялата идея на моя доклад. Не говоря, разбира се, за измененията на либералите, говоря за други изменения. Също говоря по принцип за изменения, които наистина не отговарят на компромисите, но, както казах, в сряда ще можем да обсъдим всичко това и ще видим различните възможности да бъдат включени. ще видим и кои предложения са неприемливи според мен и бива да бъдат включвани. Сега казаното от Филип, напълно съм съгласна с това, което той каза. Толкова дълго говорим по тази тема вече, че наистина става абсурдно. Това е изключително важен въпрос. Но точно поради тази причина трябва сега да се захванем с тази тема и да излезем с парламентарна позиция и да кажем, че трябва да се намесим там, където почти нищо не е направено. Няма дебат, няма дори научни проучвания. Затова смятам, че трябва да изготвим компромисни изменения по темите, които споменах, не на последно място, социалната справедливост, демокрацията. Ако имате други идеи, моля, изпратете ми ги до сряда в писмен вид. Ако не, ще използвам текста, който вече съм получила и ще направя нови предложения в сряда в светлината на това, което съм получила и ще се опитам също да изясня някои въпроси. Благодаря. И аз ви благодаря. Това е края на заседанието. Гласуването при нас ще бъде на 25 септември по този доклад в комисията ЕМПЛ, която е водеща, три дни по-късно на 28 ноември пленарно заседание. Благодаря ви. С това се изчерпа дневния ни ред. Няма точка разни, в точка разни никакви изказвания. В понеделник ще се видим на 25 септември в 3 следовят. Приятна вечер!